Преминаваме към следващата точка в нашия дневен ред, което е Нигерия. Неодавашни нападения, извършени от Боко Харам. Давам думата на авторите. Започвам с господин Преда за една минута. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди една година а, обсъдихме въпросите, свързани с терористичните атаки на Боко Харам. За съжаление отбелязваме, че ситуацията се е влушила с времето. Имаше много нападения, отвличания, насилие, които се извършват от тази е, терористична група срещу своето население и срещу западни граждани. Трябва веднага да бъдат освободени ученичките, които бяха отвлечени в зоната на а, Чибок. Изключително ме безпокои това, че има все повече джихадистски групи, които са на територията, е, която контролира Боко Харам в цяла Нигерия, но и в е, Сомалия, както и други терористични групи, които всъщност се превърнаха в една заплаха за всички онези, които не вярват в същите идоли, в които те вярват. Трябва да се намесим веднага. Барок, Донал Мишел madame la présidente le groupe islamiste boko haram Господин Мишел. Благодаря, госпожо председател. Както знаем, Боко Харам заплашва сериозно стабилността в този регион на Африка и в целия свят. Ние заклеймяваме всички действия на тази група, насочени срещу цивилното население. И тук имам предвид по-конкретно 276 момичета от района на Чибук. Отговорните за това деяния трябва да бъдат намерени и изправени пред закона. Боко Харам е организация, която е във връзка с организации като АКМЕ, които пък се занимават, която се занимава с трафик на наркотици. Би следвало да намерим начин да комбинираме своите действия в областта на развитието и човешките права с а, а, своите действия в областта на а, търговията. Обеден съм, че няма как да има външна политика в Европейския съюз без да се използва и е, военна сила там, където е необходимо. Господин Танък за една минута и половина. В една от неодавнашните си позорни атаки Боко Харам уби 44 души и изгори три църкви. Според това движение западното образование е грях, особено за момичетата. Боко Харам ограничава правата на малцинствата, например на християнското. Сътрудничи си с крайни организации в Близкия изток, като ИДИЛ или талибаните в Пакистан. Европейският съюз трябва да проведе специална външна политика Съединените щати, Русия, Индия, Китай, всички тези, които имат интерес от борбата срещу тероризма в световен мащаб, трябва да разгледат случващото се в Нигерия в по-общ контекст. Там 70% от населението оцелява с по-малко от 1 долар на ден. И затова екстремистите се възползват от това в слабите държави, в които корупцията се разпространява като епидемия и силите за сигурност са слаби, процъфтяват движения като Боко Харам. Благодаря, казва председателката и прекъсва оратора. Колеги, моля заемете местата си тихо, за да продължим разискванията. Госпожа Джин Ламберт за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. По-рано тази година света се шокира от онова отвличане, което се случи в Чибок. Видяхме реакцията на гражданското общество в Нигерия. Има хора там, които подкрепят образованието и за момичетата, и за момчетата. Нападенията на Боко Харам не са насочени само срещу момичетата хората, които искат да има промяна в тази страна, които искат да видят конкретни действия срещу Боко Харам, също са обект на, на нападения. Ние изказваме своето съчувствие към а, приятелите и семействата на тези момичета, но не само към тях, към всички онези, които са били отвлечени, ранени или убити от Боко Харам. Твърде често Боко Харам използва насилие и то безразборно. Нигерия е най-голямата економика в Африка, само че там има много голямо неравенство между различните региони, между севера и юга. Правителството не се радва на никакво доверие. Там, където има такова недоверие, хората се чувстват незащитени и не се получава никаква информация правителството не реагира по никакъв начин по отношение на отвличането на момичетата. Ние трябва да помогнем за решаване на проблема с отвличането от Чибок. Искаме обаче правителството на Нигерия в координация с други правителства да действа. Госпожа Макаван за една минута. Благодаря, госпожо председател. Тези момичета са в неизвестност от повече от 100 дни. Мисля, че трябва да продължим своята кампания за тяхното освобождаване. Съгласна съм с Джин Ламберт, че трябва да работим съвместно, че трябва да направим всичко възможно за решаване на проблема. В дългосрочен план трябва да направим повече. В целите за развитие на хилядолетието поехме ангажимент за това всяко едно дете да получи образование. Но в Нигерия се затварят стотици училища поради терористичните атаки. В момента е ясно, че гарантирането на безопасност в училищата също трябва да бъде обсъдено от нас и от ООН. Поздравявам Гордан Браун и неговата съпруга, които подеха инициатива за гарантиране на безопасността в училището училищата. Вчера се срещнах с представители на УНИЦЕФ. Те ни припомниха, че тази година предстои да се отбележи 25-та годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето. Ние тук трябва да направим всичко възможно за зачитането на правата на всяко едно дете. Uh, Благодаря, колеги. Моля, опитайте се да заемете местата си тихо. Сара Родригеш за една минута. Doamna Сенра, aveți un minut. Gracias. Имате думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Отново, в името на кауза, религия, идеология, виждаме грозното лице на хората, които не зачитат демокрацията. Единственият грях на тези хора е, че посещават училище. Трябва да могат момичетата да продължат да учат. Същото се отнася за всички деца. Отново виждаме, че във времена на криза Жените биват използвани като обекти, като трофеи и като залози е, в една грозна игра. Искам да изразя своето възмущение от положението и призовавам за край на този ужас, както и защита на правата на жените. Благодаря. Сега представителите от името на политически групи. Е, първа госпожа Габриел. Мадам ла президент, благодаря, госпожо председател. Посланието в резолюцията е ясно. Нападенията, насилието трябва да бъдат прекратени. Всички отвлечени момичета трябва да бъдат освободени незабавно. Отправяме послание и към регионалните партньори на Нигерия и към нигерианските власти. Има нужда от съвместни координирани действия. Призоваваме за реформа в сектора на правосъдието, на сигурността, за да може нигерианските власти да се справят с случаите на насилие. На второ място има нужда от регионално сътрудничество. Знаем, че част от финансирането за Боко Харам идва от търговията с наркотици, оръжие и трафик на хора. Те имат приятели и в съседни на Нигерия страни. Организацията ЕКОЛАС на страните от Западна Африка трябва също да предприеме действия. Регионалното сътрудничество в рамките на тази организация е важно, тъй като, както вече казахме, Боко Харам е заплаха за други е, държави. Момичетата трябва да бъдат върнати. Госпожа Гомеш, има връзки между Боко Харам и Алкаида. Неприемливи са действията, които извършва Боко Харам в Нигерия. Тяхна жертва стават многобройни граждани. Това са престъпления срещу човечеството, които трябва да бъдат разследвани и наказани от компетентните органи в Нигерия и Международния наказателен съд, който вече е образувал досъдебно производство. Нигерия е и страна по римския статут на Международния наказателен съд. Международната общност трябва да направи всичко възможно, за да защити населението на Нигерия, най-вече жените и момичетата, които са сред основните жертви на Боко Харам. Трябва да работим и по първопричините на проблемите в Нигерия, една от които е корупцията сред въоръжените сили, както и корупцията при използването на приходите от петрола. Това е една от основните причини за радикализацията в Нигерия. Трябва да се борим срещу първопричините за създаването на Боко Харам. Господин Белдер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Страданието на християните в Северна Нигерия се дължи на Боко Харам, който плячкосва региона, напада села, и се прицелва в християнски групи. Освен това трябва да споменем а, мълчаливите убийства. Местни лидери систематично биват унищожавани и избивани. Говори се за все по-голям брой отделни християни, които биват избити. Но това са вътрешни новини, те не стигат до външния свят. Европейския съюз определи Боко Харам като терористична организация. Затова призовавам комисията и съвета в спешен план да говорят с нигерийските власти и да им кажат, че те носят най-голяма отговорност за защита на християнската си общност, която ежедневно е поставена в опасност. Не може да се говори за адекватна защита, адекватна помощ на жертвите на насилието на Боко Харам. Ние сме един съюз, който се основава на върховенството на закона и за това трябва постоянно да откликваме на постоянните страдания на християните в тази страна. Благодаря. Домна Белдер, акцептация процедура картонашului албастру? Господин Белдер, приемате ли реплика с синя карта? Приемате ли? Господин Чернецки иска да ви зададе въпрос. Przewodnicząca, Chciałem zapytać pana... Госпожо председател, един въпрос към господин Белдер. Смятате ли, че евентуални санкции срещу правителството в Нигерия биха довели до борба от страна на правителството срещу Боко Харам? Оставаме с впечатлението, че правителството на тази страна или не иска, или не може да приеме конкретни мерки за справяне с тежкото положение. А всъщност Боко Харам действа и срещу мъжете, и срещу жените, и срещу децата. Господин Белдер, благодаря. Прав сте, колега. Трябва да изразим своето притеснение относно действията и позицията на нигерското правителство. Има твърдение, че има инфилтриране на представители на Боко Харам в правителството. Съответно, населението няма доверие в мотивите, в, в действията на това правителство. Така че трябва да действаме категорично. Председателката, колеги, моля заемете местата си тихо, за да можем да продължим разискванията. Госпожа Билбао Барандик. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с останалите, които осъдиха отвличането на ученичките в Чибок. Отново жените и децата се използват като оръжие. Осъждам фундаменталистичните действия на Боко Харам. От 2013 година насам Нигерия се нареди сред най-богатите страни в Африка. Нейният БВП е по-висок от този на Южна Африка. Източници на приходи са нефтената индустрия и далеко съобщенията. Но населението живее в бедност, което е благодатна почва за развитието на крайни терористични движения. Трябва да осъдим Боко Харам, но трябва да осъдим и факта, че богати страни като Нигерия са толкова ниско в индекса на човешко развитие на Организацията на Обединените нации. Трябва да осъдим това, тъй като подобно положение поставя много граждани в положение на безисходица. Обявявам се за освобождаването на ученичките. Благодаря, госпожа Халтала, за минута и половина. Благодаря. Онова, което се случи с момичетата очи Бог е отвратително и ужасяващо. Ние трябва да положим всички усилия на всяко ниво да защитим техните права. Малала пакистанското момиче, което пострада от талибаните, в момента е в Нигерия. Тя се обърна към лидерите на Боко Харам и каза не използвайте исляма по неправилен начин. Освен това, тя призова да се обърне внимание на този случай, призова международната общност да го направи. Трябва да защитим правата на жените и момичетата в тази страна. Особено притеснително в Нигерия е, че правата на, на сексуална свобода на жените се нарушават и аз се надявам, че в международен план жените ще продължат своята работа, за да може всяко момиче, всяка жена да може да решава как да разполага с тялото си, с живота си. Жените не трябва да се третират като сексуални предмети и рубини. Не се дава просто възможност за достоен живот на тези момичета и жени. Ето защо международната общност трябва да продължи да обръща внимание на проблема, поне докато тези момичета не бъдат пуснати. Уважаеми колеги, заемете местата си тихо. Нека да продължим с дебата. Колега, моля, заемете мястото си. Колегата Игнацио Корал. Една минута. Президента, колеги. Госпожо председател, уважаеми колеги, в началото на 2014 година нападенията на туристичната организация от джихадистски характер Бохо Харам доведоха до 2500 души, които бяха убити. Това е осмата страна в света за производство на нефт. За съжаление, че голямата част от тези 148 милиона жители живеят под прага на бедността. За нищо не послужиха европейските финансирания за мир и за резолюциите на настоящия парламент. Имайки предвид, че имаме терористична организация, която става все по-силно, социалните и економическите условия в страната се влушават. Мнозина твърдят, че Бохо Харам, който се ражда 2009 година, всъщност се подсилва с намесата си във Франция. Трябва да ви кажа, че и Англия и Франция праща на въоръжените групи свое въоръжение. След това в Nigerian Tribe Tribune се обяснява как в Лондон има един доверителен фонд, който събира средства за Бохо Харам. Колеги, трябва да ви кажа, че европейските институции трябва да се намесят, за да може да се сложи край на тази кървава баня. Трябва да се търсят онези, които финансират тази джихадистка организация, която е терористична. Благодаря. Благодаря, господин Синадинос. Госпожо председател, между Гърция и останалите държави от Европейския съюз има немалко пресечни точки. А що се отнася до Нигерия, трябва да поговорим за органите на централната изпълнителна власт, за стила на управление там. Нападенията, извършени от Боко Харам, безспорно са терористични атаки, които представляват реална заплаха. Но освен безредиците, трябва да вземем предвид и търговските интереси, интересите на бизнеса. Правителството се възползва от безредиците, за да прокарва своите цели. В Гърция нямаме движение като Боко Харам, но съдебната власт у нас не работи ефективно, политиците не са в състояние да управляват страната а лидерите на Златна зора, трима от лидерите на движението, бяха хвърлени в затвора от министър-председателя Самарас. Това е в разрез с Конституцията, в разрез с конвенциите на ООН. Припомням, говорим не за Нигерия, а за Гърция. Господин Вента за една минута. Пани Преводничонца, резолюция Парламента Европейския. Благодаря, госпожо председател. Резолюцията на Европейския парламент за положението в Нигерия е изключително важна и аз ще я подкрепя. Боко Харам не само убива, но и унищожава културните традиции. 276 момичета бяха отвлечени, те могат да бъдат продадени в робство В целия свят родителите се чувстват на това, което се случва. Ние трябва да положим всички усилия, за да може тези момичета да се върнат в къщи. Би следвало да имаме по-тясно сътрудничество с Нигерия, с Африканския съюз, с ООН. Освен това, следва да се окаже помощ и на пострадалите семейства на тези момичета. Европейския съюз трябва да положи всички усилия, за да гарантира сигурността, стабилността и човешките права. Благодаря, госпожа Киенджи. Signora президент, onorevole колеги, почитаеми депутати, с а, тази, когато дискутираме, всъщност ще премахнем невежеството, които всъщност са в дъното на бедността. Това бе казано от госпожа Монталчини, една изключителна жена. А, името на Боко Харам може да бъде преведено така. Западното образование е грях. Правото на образование на жената, така както на всеки един човек, достъпа до обучение е едно основно право. Трябва да кажа, че това е един път, за да може след това да упражняваш другите си права. А, затова ние сме за всяко едно действие, което ще доведе до връщането от дома на момичетата, както и прекратяването на действия на Боко Харам. Госпожо председател, трябва за премиерата Сахаров майките на нигерийските момичета да бъдат предложени, защото трябва да има защита правата на човека. Трябва да върне момичетата вкъщи. Върнете момичетата вкъщи. Благодаря. Мадам Доц, you have one minute. Председателката, госпожа Доц, за една минута. Майкро. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че участвам в днешните разисквания. Радвам се, че поставяме акцента върху онези, които са обект на преследване на верска основа. Отвличането на ученичките в Нигерия буди особена загриженост, но поне привлече вниманието на международната общественост към положението в северна Нигерия, където Боко Харам систематично убива стотици християни. По време на миналия мандат, заедно с колегата Белдер, приветствах тук в парламента християни от Северна Нигерия. Един мъж ни разказа следното. Той е спял, когато Боко Харам са нахлули в дома му и са му казали, че или трябва да се отрече от вярата си, или ще го убият. Отказал е да се отрече от вярата си и е бил прострелян в лицето. Жена му е помогнала на... се е опитала да помогне на свои съселяни. Искала е да ги отведе в болницата, но когато се е върнала от дома е казала на мъжа си, че всички са загинали и че е оцелял само той. Това е ежедневието на християните в Нигерия. Не можем да допускаме подобни деяния. Нека се сложи край на преследването на верска основа. Председателката. Ай, Ам се варок са. Почваме с, с спонтанните изказвания, тъй като приключиха изказванията на представителите на групи. Господин Тарабела за една минута. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, през последните няколко месеци станахме свидетели на нападения на Боко Харам в цяла Нигерия. Отвличането е тяхна запазена марка. Международната общност обърна особено внимание на отвличането на 276 момичета в района на Чебок. Имаше протестна ответна реакция от социалните медии не само. Все още не знаем обаче къде са тези момичета. Ние трябва да действаме категорично и да подкрепим Нигерия. Правителството на тази страна трябва да се справи с Боко Харам. Има нужда и от военна помощ. Трябва да говорим с един глас, да сме единни и не можем да приемем онова, което е неприемливо. Благодаря. Една минута имате. Мистер Майер. Ja, danke schön, Frau Präsidentin, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Боко Харам в превод означава книгите или са грях или образованието е грях. Една колега преди малко заяви, че в случая патриархата показва грозното си лице. Не съм съгласен. В случая радикалният ислям показва грозното си лице. Става дума за една от най-радикалните ислямистски терористични групи в Нигерия и в света. Подобни групи съществуват и в други държави. Извършените от Боко Харам през изминалите месеци престъпления бяха широко коментирани в пресата на първите страници на вестниците. Бяха публикувани наистина потрясаващи материали, като например историята на над 200 отвлечени ученички. В началото на юни станахме свидетели на убийството на 60 души. Можем да продължим този списък до безкрайност. Това е истинският облик на радикалния ислям, спрямо който трябва да предприемем най-категорични действия. Благодаря, госпожа Герингер Делденберг. Благодаря, госпожо председател. Милитаризма на Боко Харам дестабилизира целия регион. От 2010 година Насам ставаме свидетели на нападения на църкви, училища и така нататък. Хиляди са загинали, включително деца. Над 200 момичета бяха отвлечени и не знаем какво се случва с тях. Десетки хиляди души напуснаха Нигерия. Смятам, че има нужда от реформи в тази страна, за да се изградят силни институции, да се установи демокрация. Нигерия трябва да се опита да се справи с ислямския терор. Благодаря. Благодаря. Приключихме с постанните изказвания, затова моля за тишина. Давам думата на госпожа комисаря. You, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, безпокойството ни продължава за случващото се в Нигерия, където имаше серия е, терористични атаки, които продължават да всяват терор сред населението. Върховният представител Кети Аштън заклейми е, убийствата на хиляди граждани, както и отвличането на 200 ученички в страната. Призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на ученичките, както и на, за това унези, които са отговорни за него, да бъдат изправени пред съда. Също така се чувстваме на семействата на момичетата, които отчаяно искат децата им да се върнат у дома е, трябва да ви кажа, че дори гласа си не чувам, толкова е шумно. Председателката, моля колеги. Has... Насилието в е, Нигерия отне много Извинете, госпожо председател, казва председателката. респект пентру доамна комисар. Много ви моля да проявите уважение към комисаря. Тишина в залата. Дебатът продължава. След малко започва гласуването. Соли. Насилието в Нигерия наистина е такова, че населението плаща огромна сметка. 5000 човека са мъртви. Близо половин милион души са вътрешно разселени. Стотици училища са унищожени, правителствени здради също. Слабата економика в северо част на страната вече е съвсем сведена на колине. На ежедневна основа са тези нападения и от януари до сега между 1500 и 2000 невинни граждани са убити. Европейския съюз включи Боко Харам в списъка на терористичните организации миналия месец, един ден след е, определянето и като такава от страна на ООН. Това показва, че Европейския съюз е решен да заклейми неприемливата престъпна дейност на Боко Харам, която засяга и мюсулмани, и християни. Причините за радикализацията и насилието ще продължават да бъдат в центъра на вниманието посредством Фонда за развитие на Европейски съюз. Един нов фонд, който ще срочи вниманието си върху северната част на страната, като подкрепи сферата на здравеопазването и енергетиката. Европейски съюз присъства в Нигерия също с програми за хуманитарна помощ по ЕКО, като дава 5 милиона евро на североисточните провинции и по-специално в отговор на кризата с продоволствието. Политически погледнато, човешките права са сред нашите приоритети в отношенията ни с Нигерия, включително и в постоянния министерски диалог. Евентуалните нарушения правата на човека, извършени от е, нигерийските военни, би трябвало да бъдат разследвани и онези, които са отговорни да бъдат изправени пред съда. Европейския съюз е, подкрепя правителството и народа на Нигерия в борбата срещу насилието и тероризма, защитава върховенството на закона и правата на човека. Работим заедно с нигерийските власти, за да може да се сложи край на този цикъл от насилие посредством различни действия, включително непрекъснат политически диалог, както и целенасочено отпускане на помощ, насочено към премахване на корените на това насилие. Благодаря, госпожо председател. Получил съм 6 предложения за резолюции е, на базата на тези декларации. Приключихме разискванията. Много благодаря на всички.